Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. След прекрасния слънчев е, уикенд в цяла Европа, благодаря ви за това, че сте тук, за да обсъждаме е, толкова важни въпроси, европейски въпроси. Да започнем заседанието днес и утре. Утре целия ден. Започваме с приемане на дневния ред. Ако нямате забележки, дневния ред е прият. Нямате. Сега съобщение на председателя. Първо, заседание на енергийната общност, плен на енергийната общност, много е важно. Трябва да имаме чувство за отговорност за това международно сътрудничество в рамките на енергийната общност. Девет страни около нас от Западните Балкани, Молдова, Украина и Грузия – плюс наблюдатели. Тъй като през 2005 ние бяхме най-важната комисия, която отговаряше по тези теми, която започна тази инициатива. Така че ви каня на е, парламентарно заседание на енергийната общност утре сутринта и след обед на заседанието на ИТРЕ. Значи на 24 април от 13.30 до 14.30. Едночасово заседание. В EPS 3 е 3. Е Зала 3 е 3. Това е заседание на депутати от ИТРЕ и депутати от енергийната общност. Тоест, то е, е, посветено на нас, е, така да се каже, Следвате на ИТРЕ и е, страните от енергийната общност. Много важно е за нашето сътрудничество в тази област с Западните Балкани и с ни съседи, както вече споменах. Грузия, Молдова и Украина. Бих ви приканял най-настойчиво да присъствате. Дори за половин час или за 20 минути просто да, да, да кажете няколко думи, ако имате какво да кажете и да е, чуете част от него. Много ви моля, бъдете е, активни утре. Значи, устойчивото, е, обновяемите енергийни източници във връзка с нашите съседи. Ако разбира сме, имаме сериозно отношение към въпроса с енергетиката и, и, и, и климата. Включен е обяд а, е, с, с, е, на крак, на сандвич. Е, е, това, ако е стимул за вас, заповядайте между 1 и 1.30. Аз се шегувам, но много важно е да знаете. В същата зала е 3E3, там на място можете да хапнете нещо, а, за да а, бъде всичко на едно място, така че моля ви присъствайте. Поне един-двама колеги от по-големите политически групи е хубаво да присъстват, плюс един, е, по един от по-малките. На последното заседание от този род присъстваха само двама от Итре Ревета Хармс и Ержи Бузек. Това не остави добър вкус в устата, може да си представите, защото е, Дошли са хора от 3000, е, от 5000 км, за да бъдат е, с нас. А в залата само двама от Европейския парламент на такова парламентарно заседание. Така че много ви моля, е, явете се в залата, макар и за няколко минути. Това просто ще а, покаже сериозното ни отношение към решения, които самите ние вземаме. А сега да мина към едно друго съобщение. Европейския парламент и комисията ще имат конференция, ще бъдат конференция на тема формиране, е, дизайн на бъдещето ни, цифровото ни бъдеще, предизвикателствата на цифровата революция на 25 април от 2.30 до 6.30. На 25 април, както казах, това е в сряда, сряда след обед бъдещето, цифровото бъдеще, предизвикателство на цифровата революция. И другата тема да инвести... Между другото ще обсъжда темата инвестиране, за да се отприщи дигитализацията и да се избегне да, е, цифровата е, пропаст, е, новаторство, възможности за европейските граждани, цифров единен пазар и европейски, за европейския бизнес. Всички членове на ИТРЕ са поканени. Някои се усмихват любезно, както и в първия случай, и за енергийната общност ви каня. Сега надявам се, че на второто също ще бъдете интерес. Сега одобряване на протоколите от 25 22 февруари 18, ако нямате възражение, тези протокола от това заседание се приема. Благодаря. Сега четвърта точка. Бързо напредваме. Четвърта. Регламент по, за ЕНИСА, Агенция за киберсигурността на Европейския съюз. Това е в нашия ресор. Отмяна на регламент на Европейския съюз 526-2013 и за информационни и комуникационни технологии, е, сертифициране в киберсигурността. Това е закона за киберсигурността бихме искали да разгледаме проекта доклада на докладчик, на който е колегата ни Ангелика Ниблер. Тя е тук, както и някои от е, докладчите в сянка, доколкото виждам са тук, което е чудесно акта за киберсигурността е, е част от приоритетно е, досие от съвместна декларация на Комисията и Европейския парламент. Инко е обвързан с това по 54-ти е, параграф е, по е, раздел 3 от сертифицирането. И е, с това да преминем към дискусията. Госпожо докладчик. Ако обичате да представите проекта доклада си, имате думата, госпожо Ниблер. Уважаем господин председател, благодаря, скъпи колеги. Радвам се, че мога да представя доклада си днес е, с много колеги, които преди това е, съм консултирала, е, които съм консултирала по доклада. Благодаря им за мненията и становищата и очаквам за интерес дискусията, която ще проведем комисията днес. Моите изменения мога да обобща последния начин. Те са по три основни пункта, които искам да засегна. Първо е ролята на ЕНИСА, мандата на ЕНИСА как ще изглежда бъдеще и каква ще е ролята на Агенцията за киберсигурност в Европа в бъдеще. Втората голяма тема е е обвързана с темата как да постигнем по-високи стандарти по киберсигурността в Европейския съюз. И третата тема е как да спечелим доверието на гражданите в по е, свързани IT е, продукти и е, услуги в тази област. Това е много важно. Сега по първата ролята и мандата на ЕНИЗА. От политическа гледна точка ми се иска по-силна Европейска агенция. Поради това е, аз е, подкрепям е, предложението на комисията, която, кое, според което ЕНИСА ще бъде засилена и финансово и с персонал. Разбира се, трябва да има нов мандат за това. Постарах се да засиля и ролята на ЕНИСА тук заедно с нейната функция като проверяващ и сертифициращ орган. И мисля, че това не противоречи на едно, една по-силна, по-важна роля, която може да играе една международна агенция по е, киберсигурност. Националните агенции в някои държави членки вече доста добре са установени, добре е, работят, работят, но има други страни, в които е, сега са в процес на изграждане такива агенции или пък се трансформират е, в отговор на директивата е, НИС и е, за мрежите и информационната е, системи, е, така че по-силна Европейска агенция, по-силни национални агенции и за мен е много важно преди всичко сътрудничеството между ЕНИЗА и националните агенции, което трябва да се засили и подобри и излизам с конкретни предложения в това отношение. Вярвам, че в това отношение трябва да работим за едно по-засилено оперативно сътрудничество с ЕНИЗА ЕНИЗА. Е за предоставя експертно мнение на държавите членки, ще помогне на държавите членки да изградят е, е, своите експертни така, звена и според мен ни трябва да играе роля в развитието на европейската е, киберсигурност е, е, съвместно с националните агенции и с предприятията, с заинтересованите страни. Във всички случаи трябва да работим за развитие на европейските кибер, системи за киберсигурност. Това беше втората тема как да постигнем по-високи стандарти в киберсигурността. Това, което съм променила в предложението на комисията, първо е приложното поле, е, малко по-разширено е, от директивата е, да се обхванат и IT продукти и услуги, както и цялата екосистема, включително и процесите трябва да попаднат в приложното поле на директивата. Е, така ще ви моля за подкрепа в това отношение. След това аз говоря, не говоря за е, рис, е, подход базиран на риска. Една, един стандартен, един конфекционен подход не, не върши работа. Ще трябва да диференцираме подхода си. И аз се придържам към предложението на комисията, което е добро за трите така аспекта на трите служби за гарантиране на за гарантиране на, на сигурността, на киберсигурността. А, е, след това стигаме до важната тема за сертифицирането, как да го е, изградим на европейско равнище. Доста е, труден въпрос. Комисията иска доброволен подход в сертифицирането, както на базисно, така и на по-високо ниво на на гарантиране на киберсигурност и а, е, при продуктите и услугите винаги говорим за е, свързани е, съоръжения и услуги. Е, според мен, за разлика от комисията, трябва да предвижим една задържителна система в единия случай. Е, за останалите е, случаи може и доброволна, както предлага комисията, е, при условия, че е, при условията на новата законодателна рамка, е, това е, е моето предложение, доста е успорвано, има много различни е, мнения по въпроса, затова очаквам да чуя от дебата, е, да чуя какво ще излезе от е, дискусията тук. Е, от една страна искаме по-високи стандарти на сигурност, е, по-високо ниво на сигурност, затова е, е искам да имаме задължително сертифициране е, е, да има една солидна мотивировка. От друга страна, е, ако е, погледнем от гледната точка на малките и средни предприятия, които и без това са натоварни с много правила и изисквания, не трябва да им поставяме на пътя им допълнителни препятствия и бариери. Така че ако трябва за тях да, да се иска във всички случаи за задължителна сертификация, доста ще се проточи при тях работата, така че моят компромис между двете крайности, моето предложение е компромисно между тези два варианта. Тук член 49 разглеждам. Е, там е, се разглежда въпросът е, на връзката между европейските национални системи. Нашата, нашата комисия предлага, ако имаме европейски системи, да, да ги заменим с национални и разбира се да обърнем внимание на работата, съвместна работа и сътрудничество между националните сертифициращи и регулиращи органи и ЕНИЗА и бих искала да чуя как оценява това колегите. И накрая нивото на сигурност, е, именно как ще участват държавите членки и индустрията в е, процедурата по сертифициране. Индустрията и заинтересованите страни, тяхто участие е, се дискутира много. Предисторията и че всъщност отделите по киберсигурност в отделните, в големите фирми назначават стотици сътрудници, обикновено 60-80 става дума има а, а, в малките фирми. А, понякога по 800 а, а, се назначават в големите предприятия. А, тези експерти, а, хора с такава квалификация трябва да бъдат намерени, е, разбира се. И а, трябва да помислим е, по е, този въпрос, как е, по интелигентен начин да обвържем и производителите, и държавите членки. Тук аз така избирам един по-взискателен вариант на текста, за да, да отразим интереси на всички. И накрая доверието на гражданите. Доверието на гражданите трябва да имаме наистина една, един задължаващ продукт в крайна сметка. Благодаря. Значи, е, така поставане основата, един силен, открит, интересен дебат ви поздравя за това, че обърнахте сериозно внимание на това събитие, за което ни поканихте, в което участват и Молдова, Украина, Грузия, както и държавите от Западните Балкани. Както знаете, това е приоритет и на българското председателство. Може би ние като представители от малко по-источни държави разбираме с една идея повече колко е внимателно да се оказва внимание в такива случаи. Позволете ми да поздравя госпожа Ниблер за изключително сериозната й работа по това досие. Както и знаех, че на нея ще бъде трудно като представител на Германия да се бори изцяло за по-сериозна роля на ЕНИСА, тъй като специално от Германия имаше различни мнения и я поздравявам за нейната позиция, че ЕНИСА трябва да има по-силна роля. Аз мятам, че предложението на комисията е амбициозно, от друга страна, дори дублирането на бюджета, тъй като знаете, че се предлага увеличаване на бюджета от 11 на 23 милиона, намирам за недостатъчно и смятам, че този бюджет трябва да бъде още по-голям. Ролята на ЕНИСА трябва да се издигне в няколко посоки. <clears throat> На първо място да анализира потенциалните заплахи и атаки от, разли... от различни източници на информация. Трябва да има далеч по-добро техническа екипировка – далеч по-добри технически средства и също много по-добра координация с СърТ ИО. ЕНИСА трябва да бъде а, отговорна и за така наречения блупринт или за създаване на рамка, за, да, за възможност да се отговаря на атаки а, от сериозен и висок мащаб, атаки от типа, да речем, на Лона Край. От друга страна, докато тази рамка се изгражда, тази агенция трябва да координира общи отговори, когато има такива атаки, между различни, които засягат различни държави членки. Моето предложение и ролята на директора генералния на ЕНИСА да бъде издигната, първо той да, да дава своите отчети пред парламента, на редовна база и освен това той да бъде и специален съветник към, директно към президента на Европейската комисия. Имаме случаи в някои държави, например като Франция и Сингапур, където директора на Агенцията по киберсигурност е директно подчинен на кабинета на премьера. Това ни помага да избегнем егоизма на отделни служби, а по някой път ЕНИСА трябва да ни помогне и да преодолеем егоизма на някои държави членки. По отношение на а, сертифицирането, предлагам да се направи нова група, освен тази, която е предложена от комисията, която да бъде съставена основно от а, представители на бизнеса, на академичните среди, на малките и средните предприятия. Също така, а, по отношение на сертифицирането, по-скоро бих предложил схемите да бъдат доброволни и доста да внимаваме с дефиницията за задължителност на сертифицирането, тъй като има изкушение сертифицирането просто да се използва в играта с страховете на хората или просто като пазарно предимство. Също така харесвам и предложението, което идва от нашите колеги от ИМКО, което поддържам, е ни са да координира целият процес на управление на сертифицирането и да има възможност по-силните сертификационни звена да мониторират и да подпомагат дейността на по-слабите. Между другото, това въжи и за дейността на ЕНИСА, която също със сигурност трябва да организира инспекции и наблюдения на по-слабите агенции или дори да подпомага създаването на такива национални агенции там, където те не съществуват. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, колега, за бележките ви. Сега Евжен Тошеновски има думата от е, ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря за проекто, е, на, на госпожа докладчика за проекто доклада. Той е чудесна основа за работа на нашата комисия. Подкрепям предложението и подобренията, които тя предлага в проекто текста. Би трябвало едни за наистина да има един постоянен мандат. Тя трябва да бъде засилена агенцията и с човешки ресурс, и с финансов ресурс, и е, е, тъй като светът ни става, светът, който живеем, става все по-сложен и на е, на бойното поле е, се явяват, е, е, битката става все по-сложна, особено сега в е, цифровата ера. Колкото до сертификация на, процесите, има някои точки, някои въпроси е, имам към е, текста, който е, проучих по-внимателно и към докладчите в Сянка, например. Ролята е, да, е, за, на Ениза да координира и да подпомага е ясна. Е, но имам един сериозен въпрос относно оперативните и функции. Според мен там положението може да е, се осложни доста, ако дадем подобни правомощия на ЕНИЗА е, след което означава, че ще има едно лице, което ще отговаря за националните агенции, наистина ще трябва да помислим, да огледаме всички възможни последствия от подобен е, вариант, защото това би могло да създаде едно така е, объркване или чисто за несигурност държавите членки. Имам и съмнение относно е, е, е, свързани с трансграничната критична инфраструктура. Въпрос доста деликатен и по който така има доста различни мнения и сложна дискусия се води. Да, ЕНИЗА ще трябва да координира националните образователни мрежи в областта на киберсигурността. Вярно, че тези, положението е доста, има доста раздобой между държавите членки. Има държави, където, където няма много опит. Би трябвало наистина това положение да се балансира. Колкото до сертифицирането, това, което каза докладчицата, ние подкрепяме по-скоро е, доброволния вариант. Е, предложението на, на, е, на докладчика се базира на, на съображения, свързани с риска. Понякога обаче ние подценяваме риска на европейско равнище и е, е, много от въпросите опират до научната оценка на, на, на риска е, например, в това отношение можем да погледнем към щатите е, за начина на оценка на риска. Ако тази такава една оценка покаже, че инфраструктурата е твърде застрашена, трябва да вдигнем нивото на, на опасност предложението за създаване на платформа за консултации, е изменение 47, е, трябва да го поставим в е, групата на заинтересованите стрима и друга група, която трябва да помисли как да излежа тази платформа. И последно, трябва да балансираме между различните нива на гарантиране на сигурност тя е, не трябва да е твърде дескриптивна, тъй като е, света се променя е, много бързо в това отношение и трябва да си оставим така място за маневриране, да предвидим в известна гъвкавост, така че трябва да намерим една хоризонтална дефиниция, която да отговаря на всичко това трябва да гарантираме и последователност на европейско равнище. Е, при създаване на тези системи, които в момента са е, дебалансирани. Съгласен съм с е, докладчицата, че този, тези процедури трябва, този процес трябва да се дефинира по-добре. Поздравяваме за добрата и работа. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е господин Павел Талищко от името на ОТЕ. Thank you, Chair. Uh, uh, uh, благодаря, господин председател. Добър ден на всички. И аз искам да благодаря на госпожа Ниблер. Не, считам, че при първа обмяна на мнения трябва веднага да хвърлим всички идеи за изменения. Смятам, че на следващите срещи на докладчиците в Сянка ще имаме тази възможност да коментираме и в по-големи подробности и да координираме измененията. Ще ви представя и моите такива. Що се отнася до ролята на Ениза? Докладчикът възприема една много резонна линия и най-вероятно мнозинството ще е съгласно, че няма да нужда да се търси революция, а просто силна, компетентна, стабилна, постоянна агенция. И тук бих задал въпроса, следва ли да се опитваме още в този доклад да очертаваме бъдещото развитие на ЕНИСА, защото е, цялата среда, киберсреда ще се промени. И днес е много трудно да предскажем какво ще е необходимо след година или две. Така че нека да има една клауза за преразглеждане, която да предвижда върху какви да са темите за преразглеждане. Може би да го комбинираме с някои съображения от преамбюла добре е да въведем така елемент на вътрешна динамика за бъдеще. Втора бележка. Е, от друга страна, по отношение на ролята, това, което предлагаме, се доближава много до гледащето на докладчика. Сега, за нивото на е, гаранции, там трябва да стигнем до някакво така по-дълбоко ниво, за да видим какво предлага докладчикът като най-високо ниво на сигурност. Националните изисквания са извън обхвата на настоящето законодателство, но мисля, че когато обсъдиме темата с докладчика в сянка, ще разберем какво има предвид. Много се радвам, че госпожа Ниблер е, засяга и темата за институционалната структура. Може би тук ще трябва да търсиме някакво сближение на позициите, но е добре, че е, се поставя въпроса за ангажимент на страните членки в агенциите, за ангажимент и в интерес на потребителите. Сега е очевидно, всеки иска да е част от цялото усилие, но много важно е да има такава институционална структура, която да има възможност да функционира ефективно. И трябва да обмисляме каква точно да е ролята на агенцията от към идентифициране на съответни е, предложения и програми. Комисията, така бих бил предпазлив да не искаме е, да не се създават е, структури при потребителите, но потребителите много добре могат да идентифицират какви са нуждите. Така че можем да търсим някакви решения в такъв смисъл. Аз ще подам изменения. Е, за отхвърлянията също. Надали ще има голям проблем, но имам нужда да разбера малко повече какви са вариантите. Продуктовите декларации, това е един друг въпрос, който трябва да разгледаме. Отново да кажа, радвам се, че докладчикът започва с засяга и тази тема. Ще подам някои изменения. Накрая, доброволността тук смятам, че ще се затрудним малко повече. Може би е въпрос на дискусия да разберем какво има предвид госпожа Ниблер. Въпроса, това, което тя предлага, мисля, че трябва да а, внимаваме да не, да не Предвиждаме доброволна или задължителна или. Нека да останем с идеята за доброволност и после да е, действаме според случая. С това ще приключа, господин е, председател. Има няколко въпроса, които трябва да обсъдим, няколко изменения, които ще поддадем, но мисля, че ще намерим начин да съчетаем позициите си и отново благодаря за отличното предложение. Сега давам думата на, а, останалите колеги. Заповядайте. Първо благодаря на Ангелика за отличния доклад. Никак не е, е лесна задачата. Докладът е много балансиран. Трябва да помислим как малко да го насочим към предлагане на решения. Ениза може да работи за повишаване на осведомеността относно киберсигурността. И тя трябва да е максимално силна като агенция. Освен това, трябва ясно да се е, е, очертае ролята на ЕНИЗА за схемите за сертифициране – а и също за, допълни... за нови е, предложения за такива схеми. Тоест, ако искаме те да са силни, трябва да им дадеме възможност да се произнасят за схемите за сертифициране. Това е основен момент. Второ, така както е предложено от комисията и както се съдържа в доклада на Ангелика, е добре да подкрепим ангажимента на индустрията в процеса на сертифициране. Би следвало много по-ясно да се каже, че трябва да има постоянни групи представители на заинтересуваните страни. Аз лично мисля, че трябва да се разшири това понятие, т.е. да се включат и групи на потребителите, нещо като консултативни групи в рамките на тези постоянни групи на заинтересованите страни. Тези групи трябва да имат право и да предлагат схеми за сертифициране и също така съвети за ЕНИЗА по време на процеса на сертифициране. Така ще бъде и по-ясно и много по- близко до нашите представи за това, че не бива да се предоставят еднакви решения за всички. Никой не иска това да се случва. Трябва да се работи по всеки отделен случай. И в такъв смисъл сертификацията трябва да се осъществява на по-низко ниво. А също така, по отношение на по-високите нива, трябва да помислиме кое трябва да бъде задължително. Наясно съм, че има много изисквания, но в преамбил мисля да сложим и пътна карта до, за постигане на задължителност. Благодаря. Благодаря на докладчикът и на докладчиците в Сянка. Те е, очертаха важните моменти от доклада. Примерно измененията по отношение на е, е, сигурност по поръчка, както е наречено. или по подразбиране, by design е английският е, израз. Разработката в, е, този момент, в такъв смисъл е от ключово значение. После, е, цената на оценката и сертифицирането за МСП. Как това може да бъде постигнато? Дали да се прави някаква самооценка от малките и средни предприятия. После набора от инструменти за киберсигурност. Дали става дума за домакинства или за критична инфраструктура, например. Трябва да се очерта и необходимостта да се работи с международни институции, примерно НАТО. Целта на сертифицирането е да се повиши доверието. Това само по себе си е достойно за поздравление, но не бива сертифицирането да води до самодоволство. Защото не бива да се счита, че за това, че един продукт е оценен като високо сигурен, не означава автоматично, че няма да се появят последващи проблеми. Защото самото свързване може да доведе до последващи уязвими места. После, киберграмотността. Трябва да се подчертае колко е важна тя. Но във всички случаи много, отлична работа. Нямам какво много да добавя. Благодаря. Госпожа Гростет има думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя нашата докладчица Ангелика. Тя свърши отлична работа по една тема, която е от особено голямо значение. Абсолютно трябва да се подсили ролята на Ениса, за да стане тя една истинска е, агенция, референтна агенция по отношение на киберсигурността да се използва нейния опит за контриране на кибератаките и да се повишава информа, информираността навсякъде в обществото. Мандата на ЕНИЗА, обсъждането бе много полезно. Ето сега продължаваме с това да доизнесним нещата. Що се отнася до сертифицирането, аз считам, че трябва да има достатъчно възможност да се пригаждат нещата, защото нуждите са много различни. За това дали да е задължително, ние сме за това да няма допълнително административно бреме. Но ако трябва, примерно, нали, да се свържат електрическа мрежа или е, летище, там изискванията са различни. Така че е, по-добре е да има различни нива на, на сигурност и добро дефиниране на риска. А що се отнася до най-високото ниво на гаранции, е добре да има и тестове, които да анализират устойчивостта на системите спрямо кибератаки, защото ако не се извършат такива тестове, никак няма да може и да се очертаят къде са слабите места. В заключение искам да кажа, че в никакъв случай не бива да се върви към по-низко ниво на постигане на изисквания за киберсигурност. Напротив, трябва да се е, подтикват държавите да следват най-високите е, норми, които са прияти в други държави. Във всички случаи отново поздрави за докладчика. Благодаря. Госпожа Лопес Бермехо. Благодаря. Колегата Мария Матиас не може да присъства, така че аз се изказвам от нейно име. Що се отнася до Ениса, ние сме за това да се увеличи оперативния капацитет. Трябва да се спазва мандата и на европейско ниво, особено по отношение на киберсигурността. Трябва да имаме възможност бързо и координирано да реагираме на евентуални кибератаки на територията на Европейския съюз. ЕНИСА следва да помага и за изграждане на капацитета на страните членки за реакция на подобни инциденти но във всички случаи е, съответните решения за органи трябва да останат е, в е, прерогативите на страните членки. Трябва да мислиме в, по какви посоки да поемем, дали превенция, надзор. Тук трябва да се спазват и изискванията за неприкосновеност на личния живот – не би следвало да се подаваме на изкушението да нарушаваме и да нарушаваме личното пространство на гражданите. Що се отнася до сертифицирането за киберсигурност, е добре да има такава система. Тя да може да идентифицира кои продукти са безопасни, особено с тези свързани с е, непълнолетни. Би следва да има взаимоотношение между агенцията и всички производители на подобни продукти, не само на голямата индустрия. Трябва да се работи с НПС, потребителски организации и процесът трябва да бъде и приобщаващ, и прозрачен. Системата за сертифициране трябва да е задължителна, особено за продукти със среден и висок риск. Всички продукти трябва да имат съответна гаранция за сигурност и за това е добре да има един минимален стандарт, който да се спазва за продукти, които ще бъдат извеждани на пазара в Европейския съюз. Най-важното съображение е да бъдат защитени потребителите, които ще ги използват. Благодаря. Това беше официалното становище на Обединената левица. Благодаря за това, че е, направихте това изказване. Кой е следващия оратор в моя списък? Господин Едуард Мартан. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за извършената работа. Няма да повтарям това, което казаха мнозина от колегите. Искам да засегна два момента, които за мен са от ключово значение. Първо, каква е цената, която искаме да платим за една засилена сигурност? Изненадвам се е, е, за така, определенията на комисията, ниво 1, ниво 2, това нищо не ни говори бих искал да чуя малко повече подробности и малко повече до изчистване на тези технически а, подробности. За мене просто няма яснота. Мисля, че трябва да търсиме най-високото ниво на сигурност. Най-високото. Има страни, които са много напреднали в това отношение. Така е, не е необходимо навсякъде да се търси най-високото ниво, но във всички случаи е по-добре да бъдем по-амбициозни, за да да можем включително и за сертифицирането да сложим нещата в максимално реалистичен план това първо за мен е изключително важно. Освен това, докладчикът предлага при по-низки нива на сигурност да има система за автосертифициране. Тук отправям така известно предупреждение. Никак не съм сигурен, че от това ще бъдат успокоени потребителите. Освен това, по този начин ще остане възможността да бъде създадено едно нестабилно ниво на сигурност, особено за МСП. Припомням, какво е нивото, каква е цената на нашата сигурност, киберсигурност. Това е въпроса, който си задаваме. И ако търсиме киберсигурност така от е, най-ефтината е, ще ни го върнат останалите страни, като Китай и други. Госпожа Компола, благодаря. Вижда се, че всички проявят голям интерес. Няколко въпроса ще повдигна. Искам да ви напомня, че започнахме мандата, като говорихме за цифровия единен пазар и казахме, че имаме нужда от индустрия на киберсигурността в Европа. Трябва да имаме сигурни продукти и пазари в Европа. Не може да позволяваме на държавите членки да действат по различен начин. Съответно е необходима координация за индустрията. В същото време разбирам, че има някои тревоги. Ако някой каже това са техническите параметри по силата, на които работим, ще попречим на иновациите. Знаете, че не само престъпниците трябва да са бързи, иновациите, законните иновации също трябва да могат да се развиват достатъчно бързо. Искам да подчертая принципа на отговорност за всяко едно дружество. Трябва да се прави достатъчно много за продуктите, но и достатъчно много за да бъдат информирани потребителите. Тоест трябва да има подход основан на риска и освен това да има създаване на софтуер за целия жизнен цикъл на продукта. Мисля, че това е една добра основа, на която можем да стъпим, като правим своето законодателство. Благодаря госпожо, забележките, Сега ще се обърна към представителя на комисията, ГД Connect, директор в сферата на цифровото общество и киберсигурността, Деспина Спано. Искам да приветствам, между другото, и заместник председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен, който е тук. Добре дошъл, благодаря ви за това, че дойдохте. Вие дойдохте преди края на дебата, който провеждаме в момента. Нека да ви кажа, че става дума за предложението на комисията в областта на киберсигурността. Може би ще правите интерес. Сега ще се изкаже представителя на комисията и ще може да проверите дали виждането на колегата съвпада с вашите. След това ще дадем думата и на докладчика, естествено, да обобщи и след това ще дебатираме с вас. Заповядайте, госпожо. Благодаря, господин председател, за това елегантно представяне и за натиска, който ми оказахте. Доста елегантен по своя характер. Добре дошъл, господин заместник председател. Аз работя под ръководството на господин Катайнен, така че той знае за какво става дума. Благодаря за думата, благодаря за уверие, доверието, което оказахте на комисията. Казахте, че има един добър доклад и аз също смятам, че той добавя към предложението на комисията. Що се отнася до укрепването на ЕНИСА, вие работите в същия дух, като нас приветстваме вашите усилия. По отношение на сертифицирането, нещата стоят малко по-различно. Има малко по-голямо предизвикателство. Има някои предложения, които целят да разширят нашето предложение за така наречената европейска доброволна система. Две неща, които бяха подчертани от депутатите. Първо, ролята на държавите членки. В нашето предложение държавите членки са много добре застъпени. Те са част от тази ново сформирана група, която би трябвало да координира всичко с ЕНИСА, всяка една схема, всяко едно предложение. Проблема за нас е следния. Ако се добави едно ново ниво на одобрение преди да се оцени една схема, това може да излезе скъпо както по отношение на средствата, така и по отношение на времето. И освен това, по някакъв начин се обръща тежестта на доказване, защото всяка една схема в крайна сметка трябва да бъде приета от държавите членки, т.е. нивото на одобрение, за което вие говорите, съществува в рамките на цялата процедура. Ако говорим за одобрение преди оценката, можем да стигнем до една цяла допълнителна година, което пък може да попречи напускането на пазара на схемите и ще увеличи разходите. Що се отнася до ролята на заинтересованите страни? Едно пояснение. Групата на постоянните заинтересовани страни се предлага от изпълнителния директор по силата на правилата, които са в предложението за акта за киберсигурност. Тоест, изпълнителният директор избира хора, ад персонам, хора, които ще бъдат в тази група. В доклада се говори за ад-хок експертни групи. Нека да поясня, че нашето предложение също предвижда възможността изпълнителният директор да предлага ад-хок експертни групи за конкретни европейски схеми още една област, която е свързана с ефикасността на нашето предложение е, това е одобрението от страна на групата за съответните схеми. Тоест, е, първо ще има одобрение в законодателна следа преди схемата да бъде прехвърлена към държавите членки. Тук трябва да видим каква точно роля ще играят заинтересованите страни. Мисля, че така изчерпах времето си. Имам ли още време? Казвате ми, че нямам. Мисля, че това са основните въпроси и накрая наистина само едно изречение. Като говорим за задачите на ЕНИСА по отношение на сертифицирането, нека да не забравяме и за допълнителните ресурси. Ние сега предлагаме само 14 допълнителни членове на персонала. Но ако ще развиваме добри предложения, като нотифициране на системите, сертификация на продуктите и така нататък, ще имаме нужда от повече човешки ресурси, тъй като в момента те са доста ограничени. Когато приехме директивата НИС ние дадохме много правомощия на агенцията, но не я разширихме достатъчно. За всяка една задача трябва да има и необходимите лица. Благодаря. Благодаря, госпожо. Вашите бележки са изключително важни. Важна е и позицията на комисията за всички нас, за докладчика. И сега, госпожо докладчик, заключителни бележки като обобщение. Благодаря, господин председател, уважаеми заместник председател на комисията, колеги. Благодаря ви за вашите така богати е, съдържателни коментари и изказвания. Наистина ще трябва да работим много подробно, много прецизно е, и след дискусиите на, с докладчите в Сянка ще включим всичките коментари. Не искам отново да се така засягам темата за сертифицирането, задължително или не. Е, ще е, изчакам вашите предложения за изменения и е, след това ще помислим по кои въпроси можем да намерим общ език, обща позиция, по кои се разминаваме но разбира се трябва да потърсим общите принципи, върху които да стъпим при вземане на решение, дали да бъде саморегулираща или задължителна схема, е, ще трябва да решим, но всичко е, е навързано едно с друго. Е, нивата за, на сигурност, включването, вличането на заинтересованите среди, всички това са аспекти, по които трябва да помислим и аз очаквам да го направим във времето на в нашите преговори трябва да в крайна сметка да има една добра, функционираща, ефективна система и не трябва да, да, трябва да предвидим и така бъдещия поглед към нещата, да видим как след 5 години ще излежа тази система за сертифициране и всичко друго. Благодаря. Мисля, че вие очаквахте да има много повече разнобой по вашия доклад. Мисля, че в крайна сметка това не е така и това е един добър сигнал. Много е важно, естествено, да се разговаря. Крайният срок за внасяне на изменения 26 април 2018 година тази седмица, в четвъртък ми казват, в четвъртък в 12 часа. Виждате, изключително важно да запомните това. Гласуването в ИТРЕ към края на юни. Нямаме кой знае колко много време. Желая ви всичко най-добро. Темата е изключително важна. Точка 5 от дневния ред. Добре дошъл на заместник председателя Юрки Катайнен. Той е комисар и заместник председател на комисията с ресори, работни места, растеше инвестиции и конкурентоспособност. Всичко, което е важно за нашите граждани и за нашите економики. Днешният ни разговор е част от така наречения структурен диалог. Господин заместник председател, нека да кажа, че три неща са най-важни за нас. На първо място програмата за развитие на отбранителната индустрия – това е нещо съвсем ново. Искаме да разберем какво смятате. Не трябва да забравяме, че тук работят доста комисари. Между 5 и 8. На следващо място нашия въпрос с искане за устен отговор. Само един е той, ако не се лъжи, свързан е с индустриалната политика. И на следващо място програмите от вашия портфел след 2020 година. Ние искаме да се подготвим за следващата година. Искаме да можем да приключим работата в рамките на бюджета, който имаме. И трябва да уточним и програмите за следващия финансов период. Естествено, колегите могат да споменават и други теми, всичко, което е част от вашия портфел. Искаме да чуем много от вас. Благодаря за това, че дойдохте. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Винаги е удоволствие да мога да разговарям с вас по темите растеж, работни места, инвестиции, конкурентоспособност по тези четири теми. Вие очертахте някои много важни въпроси. В началото, нека да кажа няколко думи за економическите тенденции, мегатенденциите. Защо? Защото е необходимо да се идентифицират основните тенденции – които ще променят начина по който се създават работни места, съответно тенденциите, които ще окажат въздействие върху растежа и които ще доведат до много промени. Защото не можем да подобрим своята конкурентоспособност или да очакваме по-голям растеж от нашите предприятия, ако не сме част от така наречените мегатенденции. Европейската економика и индустрия сами по себе си са изправени пред три основни предизвикателства. На първо място бързи технологични промени, на второ място интензивна конкуренция в глобален план и на трето място предизвикателство свързано с устойчивостта. Това са предизвикателства, които са за всички нас в света, не само за нас в Европа. Трябва да сме достатъчно честни, за да признаем, че политиките, които въведохме преди 20 ти на години, може би ще трябва да бъдат променени, за да отчетем развитието на бъдещата глобална економика на нашите общества. Няколко думи за цифровизацията и за енергийната ефективност. Това е нещо изключително важно. Има и други теми, които са много важни, естествено. Мисля, че една от мегатенденциите в глобалната економика ще бъде така наречената кръгова економика. Това вече е действителност. Вече се преминава от линеарни към кръгови бизнес модели. И ние трябва да гарантираме, че сме водещи в това отношение. Ако успеем да го направим, толкова по-добре за нас дългосрочен план. Кръговата економика представлява огромна възможност за европейската индустрия и се радвам, че много от а, играчите в световен план а, приемат а, тези а, тенденции. Много европейски компании от своя страна възприемат така наречената кръгова логика и я превръщат в бизнес. Друга много мощна мегатенденция ще бъде изкуствения интелект. Европа е по-малко активна от други части на света в тази област, но искаме да наваксаме. Имаме сериозни сериозен капацитет, силни страни, имаме талант, имаме общи стандарти, на които можем да стъпим, когато търсим новите решения. Може да попитате какво прави комисията по всички тези въпроси. Как да работим заедно, така че да гарантираме, че Европа ще е водеща, когато говорим за тези глобални мегатенденции. В рамките на мандата, настоящия мандат на комисията, ние в комисията вече координирахме своята дейност и изпълнихме част от своите приоритети. Мога да спомена инвестиционния план, стратегиите за цифрови единния пазар, енергийния съюз, съюза на капиталовите пазари и така нататък. Възоснова на всички тези приоритети ние заложихме най-вече на големите неща. Поставихме ударението върху конкурентоспособността на европейската индустрия. През изминалата есен приехме обновената стратегия за индустриална политика. Целта на тази индустриална политика е да подпомогне на нашите индустрии да се адаптират, да започнат по пътя на иновациите, особено в сферата на роботиката, биоекономиката, различните нови енергийни системи, които възникват. Знаете, че всичко това е, са жалони на новия вид индустрия, който възниква. Наша роля е да създадем най-добрите условия за развитие, рамката за развитие и за адаптиране. Като част от усилията си по изкуствения интелект, комисията ще представи тази седмица едно съобщение за развитието и за ускоряването на работата по създаване на изкуствен интелект в целия Европейския съюз. Сега не мога да разкрия подробности относно съобщението, което ще представим, но искам да кажа, че комисията ще увеличи финансирането и ще подкрепи малките и средните предприятия, за да може те да прегърнат тези нови технологии. Освен това ще се опитаме да гарантираме, че е на лице необходимата правна рамка. Уважаеми депутати, Наред с нашата амбициозна стратегия за индустриална политика и наред с съобщението за изкуствения интелект, ние в момента адаптираме и стратегията си за биоекономиката. Знаете, че това е част от цифровата економика. Вероятно си спомняте, че предишната стратегия беше прията през 2012 година и както обявихме в нашето съобщение за индустриалната политика, ние искаме сега да погледнем отново на нашата стратегия, на нашите цели за устойчиво развитие и за кръгова економика. Ето защо комисията прегледа резултатите от предишната стратегия и имаше заключения в тази връзка, които бяха представени от колегата Карлош Моедаш миналия ноември. Това се случи на дните посветени на биоекономиката. Възоснова на тези заключения и възоснова на публичните консултации ние продължаваме да работим, за да си създадем цялостна представа за това какво трябва да се направи относно биоекономиката. В тази връзка вашите виждания ще бъдат добре дошли. Биоекономиката става все по-важна. По-настоящем 3 милиона работни места се осигуряват от индустрии, които се основават на, на биоразвитието. Тук има огромен потенциал и може да се ревитализира чрез използването на тази индустрия нашите економики, особено в селските райони. Много е важно да се заложи естествено на дългосрочните партньорства между първичното производство, между химическата индустрия, между други заинтересовани страни. Освен това е необходимо да се приложат целите на нашия план за кръгова економика. Ако се случи всичко това, всички ще спечелят. Като част от нашите усилия да насърчим развитието на тази индустрия и на индустрията като цяло в бъдеще, искам да спомена европейската отбранителна индустрия. В момента има и подготвителна дейност за програмите след 2020 година. Ще направим представяне в тази връзка едната седмица. По отношение на отбраната, Искам да кажа, че е пределно ясно, че Европа трябва да реагира много бързо и по един категоричен начин на различните новопоявяващи се заплахи. Искам да спомена хибридните заплахи, нестабилността в съответните райони, тероризма. Да се създаде обща европейска система и е, ако, ако и, и, и да се създаде и създаването на едно европейско сътрудничество, е, всичко това биха били най-добрия начин да се действа. Защото ако нямаме сътрудничество, а ние в момента нямаме такова сътрудничество, е, това струва много скъпо. По-настоящем е, Цената на това отсъствие на сътрудничество е между 25 и 125 милиарда годишно. Това са пари, които се плащат от държавите членки. Е, през е, изминалата година в рамките на е, един цялостен пакет за отбраната ние дадохме ход на фонда за отбрана. Освен това имаме и една, една котия с инструменти, която да позволи лансирането на общи обществени поръчки, например. Освен това, дадохме тласък на научната дейност. Оказва се, че сътрудничеството в научната дейност в областта на отбраната не само, че е възможно, но може да е доста успешно. Например, ние дадохме една безвъзмежна финансова помощ на един консорциум, който се занимава с научна дейност в областта на отбраната и той е съставен от 15 държави членки. Европейската индустриална програма за развитие на индустрията за 2019 и 2020 година ще е насочена най-вече към засилването на нашите способности. Ще има информация, която ще ви бъде предоставена и съм уверен, че в контекста на тристранния диалог, който тече в момента, ще могат да се намерят необходимите решения и възможности за сътрудничество както между европейски предприятия, така и между наши предприятия и предприятия от трети страни. Надявам се, че ще успеем да намерим и възможността да подпомогнем МСП. Е, мисля, че е, има и някои много други проблемни области, в които трябва да се постигне е, компромис. Комисията ще помогне да се намери е, златната среда, така че да има компромис, който да задоволява всички. Е, става дума за е, средствата. Няколко думи, господин председател, за рамката, финансовата рамка след 2020 година. Знам, че вашата комисия вече се подготвя за дебатите, посветени на следващата МФР. В комисията много решения все още се подготвят. Много е важно бъдещата МФР да отразява нашите политически амбиции. Разбирате, че на, на този етап не мога да ви дам подробна информация за бъдещото предложение, но има някои неща, които са универсални и ясни за всички. На първо място ясно е, че Европа трябва да продължи да инвестира в области, където е най-голяма допълнителната полза, като научната дейност, иновациите и технологическото лидерство. Това трябва да бъдат нашите приоритети в бъдещия европейски бюджет. На второ място не може да се пренебрегнат и спирачките, които ще имаме пред себе си, не на последно място тази, която ще се появи вследствие на напускането на Великобритания. Трябва да изпълняваме а, е, своите цели и да постигаме повече с по-малко. Ето защо ние създадохме концепцията за европейско инвестиционно инвестиране. Възоснова на успеха на FC и неговото мобилизиране на частен капитал, ние искаме да разширим този подход. Основната разлика тук е, че този път няма да има ад-хок принцип. С други думи, имаме бюджет и го е, преразпределяме за различни цели. Не, ще имаме един по-структуриран подход изпълнението на амбициозните политики на Европейския съюз в областта на енергетиката, климата, пластмасата, електронната мобилност, всичко това е, трябва да бъде подкрепено с много инвестиции. И тези инвестиции не могат да дойдат само от държавния сектор. Ето защо ние се опитваме да преосмислим така наречените централно управляеми финансови инструменти, както и да преосмислим EFSI. Основната идея е да гарантираме синергия и ефикасност по отношение на финансовото управление. С други думи, как да финансираме повече с по-малко средства и да постигаме съответните резултати. Само по силата на този подход можем да намерим наистина възможности за достатъчно финансиране. Не може да се осланяме само на публично финансиране. Искаме освен това да приравним всички правила, които се прилагат за различните програми. Настоящото положение не е оптималното. Имаме различни инструменти, които са насочени към постигането на една и съща цел. Например, имаме 7 отделни инструмента, които са насочени към малките и средните предприятия. Един инструмент, който би могъл да увеличи един инструмент, ако имахме един инструмент, бихме могли да имаме по-голяма прозрачност и видимост в това отношение. Освен това, е много важно да се каже какво не възнамеряваме да направим. Искам да ви припомня, че не става дума за едно състезание, сляпо състезание. Много генерални дирекции ще трябва да променят малко своята роля. Те няма да бъдат само наблюдатели. Много генерални дирекции ще имат правото на най-важния глас, когато става дума за различни програми. Не става дума за конкуренция по отношение на средствата. Трябва да допълваме своите усилия и европейските инвестиционни инструменти ще се намесват само тогава, когато има сериозен недостиг на интерес по отношение на инвестирането. Благодарение на ефекта на лоста искаме да създадем възможности за различните малки и средни предприятия. Всичко това ще става естествено на доброволни начала. Няма риск по силата на който националните пакети с средства да трябва да допринасят за фонда. Нашата цел е да опростим в крайна сметка програмите, тъй като в момента правилата са много сложни и би трябвало да насърчаваме онези проекти, които имат най-прости правила за функциониране. Уважаеми депутати можех да продължа да говоря, но искам да оставя малко повече време за дебат. Нека съответно да ви кажа само, че миналата събота успяхме да договорим и търговско споразумение с Мексико. Сега имаме много съвременни търговски споразумения и с Мексико и Канада. Не случайно споменавам тези две държави. Имаме съответно всички основания да сме доволни, защото тези споразумения са много важни за, за индустрията, за, за хората, за нашите експерти. Благодаря за това, че ме изслушахте. Благодаря, господин заместник председател. В крайна сметка, това, за което говорите, ни създава много възможности за търговия с Северна Америка. Може би тези възможности не са такива, каквито ги очаквахме преди няколко години, но въпреки всичко става дума за възможности за търговия с Северна Америка. И сега, ораторите от името на политическите групи. Първо от името на НП, господин Елер. You, Благодаря, господин председател. Имам един практически въпрос. Господин Каданин, вие споменахте за е, е, значението новаторството и стратегията ни, индустриалната политика. Но ако погледнем цифрите, творческите индустрии са най-разрастващия се отрасъл в Европа. Е, този въпрос не е засегнат от е, колегата Пянковска. 12,9% е цифрата и расте е, в рамките на 10 години. Какво смятате да направите, като поемете е, предложението на парламента във връзка с е, творческите индустрии? И второ, предвид това, че 2020 стратегията 2020 е, приключва, Е, където комисията и съвета бяха взели решение 3% от ББП да, да е, изразходват за новаторство. До сега е, постижението е под 2%. Теоретическата цифра от участието на държавите членки е европейския бюджет, но това означава 159 милиарда евро, ако е от бюджета. След като парламентът предлага 120 милиарда, което дори не отговаря на формулирата амбиция, сега се боя, боя че е, опасяваме, че амбицията е още е по-занижена и някакси се отклоняваме от е, първоначалните амбиции. Какви са очакванията ви? По отношение на финансовите инструменти по рамковата програма и, например, най-гъвкавия от финансовите инструменти, посветен на научно изследователския развой на дейност, на малки и средни предприятия, и правилата е, са наистина най-гъвкавите възможни за целта ще кажете, може би защото можем да го дадем на това, че парламента е, така наложи своето е, мнение или комисията, но така или иначе е гъвкав, много гъвкав инструмент е, е сега е включен в е, целия контекст. Това е, означава ли, че имаме един комплект инструменти за всички или запазваме е, гъвкавостта за по-дребни инструменти, като и на фин, под е, е, шапката на, на, на по-голяма е, рамка. Е, благодаря. Следващия е от социалисти и демократи, госпожа Коразон Луис. Благодаря, господин комисар. И поздравление за постигнатото споразумение с Мексико. Това беше важно, е важно за Европейския съюз. Имам конкретен въпрос а именно сертифицирането за създаване на генери... генерици, генерични е, лекарства. Е, от 93-та, ако погледнем е, информация от е, скорошни публикации на комисията, е, това е довело до децентрализация на дружества извън Европейския съюз. Същевременно ние се радваме на съответната защита чрез патентите, така че въпросът не опира до интелектуална собственост, а до а, а, културно наследство, така че ще трябва да комисията да вземе, предприеме съответните мерки в това отношение, защото ние искаме тези генерични лекарства да е, излезат на пазара веднага след като е, защитния срок на патента приключи това би довело до значителни економии в системите за здравеопазване. Става дума за 15 милиарда годишно. Само за 6 месеца е, за тези 6 месеца това е проблема. И имаме възможност да ги произвеждаме е, тези лекарства, е, там се крие голям потенциал за економии, което е чудесна възможност, важна възможност. Е, ако погледнем и оценката на въздействието, е, виждаме това. Така че се надяваме да бъдат взети съответните мерки. Това ще е нещо положително, защото не искаме европейската фармацевтична индустрия да, се, да бъде изнесена към Индия или Китай или да бъде за, за, подменена от техни продукти. Благодаря, госпожо. Сега от името на ЕКАРЕ, господин Тушановски. Благодаря, господин председател. Имам въпрос. Както казахте в уводните си думи, вие определихте трите основни тенденции. Съгласен съм с вас. Споменахте конкурентоспособността но се питам дали е, чрез желанието да се намери, е, готовността да се намери е, административно решение, това няма ли да ни доведе до влушаване на конкурентоспособността, защото е, ще намали натиска върху контрола, върху е, е, лекарствата, е, първоначално бих казал така, е, идеята е интересна и вдъхновяваща, но е, стигаме до ситуация, където започваме да ограничаваме е, технологичен неутралитет, е, е, имаме е, статистика до 2050, твърде дълъг срок е, е Твърде рано е да определяме посоките е, при такъв хоризонт за научни изследвания и други. И е, статистиката е доста е, висока. Е, началото, е, първоначално не изключваме някои технологични решения. Може би дали това всъщност ще помогне за способността на Европа. Благодаря, господин Теличка. Благодаря, господин заместник председател. Хубаво е, че сте сред нас. Няма да няма много въпроси и коментари, тъй като е, трябва да отида на друго заседание, няма да е любезно да не чуя отговорите, но въпросът ми за економиката много добре формулирахте нещата. Помня не, когато въведехте, представихте пакета пленарна зала, е, възприятието за първ път, така схващането от отговор на комисията беше адекватен и базата, в която ще стъпим е солидна. Но трудното е да се промени мисленето. И може би заслужава да помислим заедно за това, как можем да се променят нещата в държавите членки, да се промени мисленето в държавите членки, след като има регулаторната рамка. В някои държави членки просто по начина на мислене се променя бавно. И сега бъдещето на ЕФСИ. Може наистина да говорите за проценти, какво ще се отдели за кръговата економика, но съобщението за ЕФСИ, новите предизвикателства, това, че трябва да, се, да бъдат отразени новите европейски е, приоритети, това може би ще не е възможност да помислим, да поговорим повече по въпрос. По многогодишната финансова рамка, второ, която споменахте, и приоритетите. Един а, дребен, но немаловажен а, елемент, а, това са условията. Е, би трябвало каквото и да правим да поставяме съответните условия, за да е, се стремим и да се придвижваме към целите, които сме си поставили. Тези условия могат да са положителни или отрицателни, но трябва да съществуват. И нещо друго има редица държави членки, които трябва да се изпълнат обещанията, поетите ангажименти по реформи и преструктуриране. Това е нещо, което вие не споменахте, но за мен то е има ключово значение и условията, които се поставят в тази в отношение, е, могат да, е, така, да се окажат полезни за правото насочване на ресурсите. Административното време е нещо, по което има напредък. Е, виждаме и промяна в така, културата, в комисията и в парламента, така че това отношение съм оптимист. Но не трябва да се заблуждаваме. Административното време расте. Ние не сме го намалили, нито сме стабилизирали тенденциите. Така че по принцип, е, нека да видим как да въвеждаме инструменти, чрез които да е, е ясно, че стабилизираме нещата. Защото е, е административното време расте, въпреки всички условия, е, усилия на комисията отбраната, общата политика за отбрана. Съгласен съм с вас, макар че знам, че е сложно, но вие споменахте е, обществените поръчки, това е важно. научите изследвания са втората. Производителите, индустрията в момента е, до, за, оставим на страна. До транспорт, цифровизацията и енергетиката всички въпроси, свързани с инфраструктурата, могат да е, заслужават е, вниманието на допълнително внимание от страна на комисията. Ще спра до тук, тъй като нямам време, но е, с удоволствие бих работил с, с вас по тези приоритети. Председателя, благодаря госпожа, е, госпожа Лопес Бермехо от ГОЕ. Благодаря, господин председател, благодаря господин Катайнен за това, че сте тук с нас Говорихте за мега тенденции, мега е, предизвикателства, но не споменахте нещо важно, а именно е, включването на гражданите в е, всички тези бъдещи дейности, които ни е, описахте. Ние все още не сме продължили стари е, разделения и не се справяме, с, а, а, не се справяме добре и с новите които се появяват, като например в новия цифров и новия индустриален модел. Въпросът ми е простичък. Какво общество искаме да имаме в бъдеще? Глобалната конкретоспособност не е оправдание за влушаване на положението с правата, нещо, което наблюдаваме в Европа от години. Как ще изградим Европа на бъдещето? Е, това, тук не трябва да говорим само за индустриализация в центъра. А, е, има отдалечени райони, които страдат от резултатите от индустриализацията. Това е, виждаме а, от а, фондовете, от ЕФСИ. центъра е благоприятстван, но не и периферията. А, е, така че трябва да има допълнителни е, амбиции в ЕС. Използването на частното финансиране е лукс, ако само е, частно финансиране използваме. Трябва да знаем каква степен на отговорност и спазване на тези ангажименти наблюдаваме от страна на бизнеса. И в заключение, това, което казахте днес, е, отговаря ли на всички млади хора, които се чувстват изключени от социалните и трудови аспекти на нашата политика в Европа? Благодаря, госпожо, за вашите бележки, казва председателя. Сега всички останали изказали се. Първият на списъка ми е госпожа Гростет. Благодаря. Благодаря заместник, е, господин заместник председател на комисията. Е, казвате колко е важно развитието на нашето общество е, при е, така сложни външни условия. Споделям това, което казахте относно кръговата економика и изкуствения интелект. Да, това ни занимава тъй като има други континенти, които много бързо напредват това отношение, мисля, че е важно да, да поставим съответната рамка, но и до е, да внесем, градим известни гаранции за гражданите, е, защото те се притесняват, че е, тази еволюция ще обърка живота им. Много важно е това за нашите граждани. Трябва да помислим и така в обществен смисъл, да, да засегнем обществения аспект на, на тази еволюция с изкуствения интелект е, политиката на отбрана и е, на космическите изследвания, е, фонда бюджета за отбрана, например, е, парламента полага усилия да увеличи този бюджет, но съвета не го прави. Е, парламентът е, е солидарен, единен по въпроса, че трябва средствата за, по въпроса за следствата с, за отбрана и като е, част от бюджета, но е, парламента не може сам да постигне нищо. Съвета не го прави. Е, трябва да е, е, е ясно, че е, парламента е, наистина иска да внесе критерии за допустимост. Вие е, така поставяте високи амбиции, аз съм съгласна с вас напълно, но искам да ви попитам. Има работна група, е, ръководна от Паскал Лами, която така дублира работата по следващата рамкова програма. Е, и ни се каза, че трябва да се отви е, бюджета за цифровизацията. Е, тоест, също време се казва, че трябва да правим повече с по-малко средства. Е, трябва да искаме от съвета, ако е, искат да встъпим в... да, да, да бъдем... да ни изоставаме този век, би трябвало да помислим и за средствата, т.е. какво ниво на амбиция е, виждате и какво мислите за комисията на Паскал Лами? Благодаря. Катрин Ван Брент. Благодаря ви, господин комисар, че сте тук е, и за уводните ви думи. Три въпроса, съвсем кратка ще бъда. Първо, подкрепа за вашата така положително отношение към кръговата економика. Мисля, че всички в тези комисии сме съгласни, че това е много важен момент от вършата ни економика. Е, миналата седмица в Страсбург е, гласувахме по окончателния пакет – и не трябва тук да, да така погрешно да смятаме, че пакетът е пълен. Липсват няколко неща. Едно от важните липсващи неща е новия подход към, е, новия, подхода към новия екодизайн. Имаме е, подхода от миналото, който е успешен, възоснова на това как продукти да бъдат енергийно ефективни, но сега трябва да поминем да, да погледнем нещата в пълния, така от всички страни, какво е вашето предложение в това отношение? Е, нещо, което да бъде добро, така, заклю... добър е, заключителен штрих към този пакет. Е, законодателството сега. За нашата политическа група е, е винаги е било важно основното ударение е, в по ЕФСИ да бъде по целите за устойчиво развитие. Много важно е. Ако говорим за индустрията на бъдещето, понякога е, тази индустрия има нужда да бъде тласната към това бъдеще. И е, понякога ние е, е, така взимаме всички средства по ЕФСИ и други фондове и ги разпределяме за по-устойчиви други класически индустрии, но трябва да ги съчетаем. Например, е, по класическите, е, традиционните производства, е, трябва да ги подпомагаме, разбира се, но трябва да ги съчетаваме с програмата за устойчивост. Това е нещо така с поглед към бъдещето. Искам да чуя какво мислите по въпрос. И накрая, малко по-политически е, въпрос. Спомняхте е, многища рамкова раме. Е, е, Рефе, малко в прекалено общ, е, са прекалено общи така е, думи, малко неясно. Е, но, новаторството, социалните въпроси, кохезионните фондове, но като казвате, че трябва да с по-малко средства да постигаме повече, което звучи хубаво като лозунг, но е много трудно. В Европа всеки търси решение. Изнъж вие казвате, с по-малко ще трябва да се справяме. Знаете, че е, решения могат да се търсят и в, соб, в собствения ресурс. ние е, ще дадем, е, парламента ще ви подкрепи в това отношение, но се надяваме комисията да излезе с предложение, так, така че и съвета да разбере и да възприеме този е, начин на мислене. Благодаря. Следващият оратор. Госпожа Ангелика Нибле. Благодаря, господин председател и е, господин заместник председател на Европейската комисия. Благодаря ви за е, уводните думи. Е, вие започвате да говорите за така мега тенденциите економически и какви стратегии е, възприема е, комисията. Имам един въпрос. Е, Ако погледнем средните държави в Европейския е, е, е, страни, Европейския съюз, как ги, как ги преценявате вие по отношение на тези мегатенденции? Трябва да наваксват ли, водят ли, изоставят ли? и европейските избори, които предстоят, ние е, би трябвало сега да се отчетем пред нашите граждани е, в, е, пред следващите избори. Как ще отчетем, определим работата на комисията? Ако трябва да отговорите, какви са ключовите най-важни проекти или трите най-важни теми или послания, които трябва да отправим към нашите граждани? Предвид, пак това е от гледна точка на нашата комисия. Благодаря. Господин Едуард Мартан, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Ето тук съм наля, отляво. Благодаря, че ни представихте вашето гледаще за бъдещето на европейската индустрия. В Страсбург, не знам дали бяхте там, господин Юнкер каза нещо, което поне на мен ми е интересно, а именно, че той не иска Европа, която да се разгражда. Макрон е също заяви, че Европа трябва да подкрепя гражданите. И мога да кажа, че е, се надига едно недоволство и то съвсем не отскоро, мога да дори от десетилетие. Става дума за правила, свързани с конкуренцията. Тук съществуват някои табута, по отношение на е, определението за разпределението, географското разпределение на пазари. Когато е, се установи, примерно, че някое дружество държи много голяма част от е, пазара, комисията го обявява за доминантно положение. Това се случи с Аселор Майтал. Но има много страни, Русия, Китай и много други, които не спазват никакви правила, нито за околната среда, нито за вътрешната конкуренция и така нататък. В момента Китай на пазара на алуминий, например, притежава повече от 50% за стоманата също. Е, по други материали е с 60%. Така че господин комисар, ние трябва да си дадем сметка, че има глобализация на търговията и трябва да си сменим и представите, за да можем да не сриваме е, бизнеса в Европа. И е, за това е необходимо да се търсят нови инструменти. Съществуващите вече не отговарят на реалността. Е, що се отнася до разходите, е, вноса идва извън Европейския съюз. Затова бъдете смел, бъдете, имайте визия за новости и е, помислете за преразглеждане на вътрешните правила за конкуренцията. Um, да, много важна тема най-така е, вътреш... защитниците е, на националната кауза, примерно по отношение, да речем, на енергетиката. Как е, може да се търсят там решения на проблема? Сега госпожа Виеринг. Благодаря. Уважаеми господин заместник председател на комисията Катайнен, благодаря за вашето присъствие. Имам един въпрос към вас само. В ИТРЕ се подготвяме за следващата рамкова програма. Аз съм либерал и вярвам, вярвам че трябва да се инвестира в иновации, защото така ще дойде и растеж и конкурентно способност е, в дългосрочен план. И в такъв смисъл е, смятам, че рамковата програма 9 трябва да има много завишени средства. Как е, предвиждате вие да се разпределят средствата за научни изследвания след 2020? Благодаря. Господин Кохличек. Благодаря, господин председател. Аз съм така... Ето тук няколко, леко наляво от вас. Няколко въпроса имам. Конкурентоспособността на Европейския съюз. Нека да си даваме сметка, че в много отрасли, тук колегата коментира, спомена три държави плюс щатите, които се ангажират в абсолютно нелоялна конкуренция. Бангладеш, Пакистан също могат да се цитират като имена. юго источна Азия. Как считате, че ние можем да останем конкурентоспособни в подобна среда? Примерно, е, Чешката република не е от най-скъпите страни. Но ако искате да а, направите един мотор, такъв какъвто се внася от Китай, само частите ще струват три пъти по-скъпо от този, който се купува в Китай. Е как тогава да защитим този сектор? После все повече нараства административното бреме. Как е, да е, направим така, че в областта на науката и научните изследвания и индустриалните научни изследвания да можем да се е, развиват тези дейности без да бъдат задушавани от регулации – как могат малките и средни предприятия да намерят своето място в този процес. После, Китай е, е достатъчно да наложи малко по-тежки условия на вноса си, е, включително и на пластмасови материали, и това ще породи огромен проблем в Европа. Трябва да има а, програми е, за които да работят за преработване на различните видове пластмасови продукти, не само най-стандартните, ако е, искаме след няколко години да престанем с използването на подобни продукти особено такива, които не могат да бъдат изгарени. Трябва да се търсят решения. Примерно става дума за използвани гуми и други. Много важни са тези въпроси, защото в това отношение зависиме от трети страни. Имате ли някакви представи в това отношение как ще действаме в бъдеще? Благодаря, колеги. Ето имате думата, господин комисар, за отговори и бележки. Благодаря. Много важни и така и много интересни въпроси бяха повдигнати. Всички политики, с които разполагаме като индустри... инструментариум и съответните програми Косме и други, защитаването на интелектуалните права на собственост и други са насочени в тази област. Аз обсъждах е, с е, представители на индустрията, така на творческите професии от Италия, тези проблеми. И е, основният проблем беше правата на интелектуална собственост. Те очакват е, Европейския съюз да наложи някакви мерки. Друг въпрос е, също е въпроса за развитието на кръговата економика. И това, което ми казаха, е, че хората искат да бъдат част от политическите процеси за кръговата економика, така че тя да е насочена в подкрепа на индустрията. Много от тези от, така наречени мегатенденции или хоризонтални политики а, могат да засягат цял кръг е, индустрии. И тук стигаме до темата екодизайн. Това е един много добър пример, където можем да търсиме конкурентоспособност на творческата индустрия защото колкото по-добър е дизайна, толкова по-високо се качва определен продукт в е, веригата на стойността. Ние проучваме сега възможностите за разширяване на обхвата. Много често закони, приемани в Европейския съюз, стават световен стандарт. И така се случи с части от директивата за екодизайна. И а, това е гаранция за много високо качество на европейските продукти. Какво друго можем да направим? Готови сме да приемем всякакви идеи. Вие сте, имате особен опит в това отношение. А, индустрията в Европа произвежда висока добавена стойност, което е добре за обществото. И това, което искам да кажа е, че сме открити за нови идеи. Двете, двата големи проблема са правата за интелектуална собственост и кръговата економика. За е, МФ, е, многолична финансова рамка и рамкова програма 9. Нямам всичка, цялата информация, която се очаква, която искате да чуете от мен. Ще излезе предложението на 2 май. Много сектори има, които ще изгубят е, средства, но има поне няколко области, където парите ще бъдат повече. програмата, която ще се появи след Хоризонт 2020, вероятно ще получи повече средства, може би не толкова колкото всеки иска, но във всички случаи ще получи Еразмус, разъм плюс също. Но ще има и разочарование заради това, че парите ще бъдат по-малко. Това се налага заради Брексит и трябва да си дадем сметка за реалността. Страните членки не са готови да увеличат вноската си в европейския бюджет въпреки че има някои неща, които има повече смисъл да се правят на европейско ниво, отколкото на национално. Инвестициите, Инофин и Инвестел. Е, целта ни е да се създаде един инвестиционен план с четири насоки. Едната са МСП, устойчиви инвестиции, е, социални инвестиции и четвъртото го забравям. Но е, във всички случаи тук ще се разработят механизми за определение, за да се насочва финансирането в области на политики, които ще бъдат формулирани като приоритетни от парламента и останалите институции. Трябва да си даваме сметка, че е, финансовите инструменти е, в момента са различни. Някои са много сложни, други са изключително труд, е, прости. Така че трябва да заемем най-добрия модел в това отношение за този фонд. Това е важно и така за призива да се постига повече с по-малко. Uh, um, това е така един постулат и менталитет и FC е именно пример за това как се постига повече с по-малко. Ако погледнем какви средства бяха отделени от бюджетната линия към Ефси. и сравним какво даде възможност да се постигне ЕФСИ, действително постигнахме повече с по-малко. Това трябва да е основният двигател зад е, разходването на европейски средства. Където не е възможно това да се прави, трябва да се търсят и публични инвестиции. За въпроса за изключенията ще излезем с а, а, предложение с цел да има равнопоставеност между европейските производители и тези е, установени в трети страни. Не искаме да правим, не искаме да засягаме примерно продължителността на патента, защото това е от ключово значение. Проблемът е, че щом изтече времето на защита, патент, защитата посредством патент, европейските компании започват моментално да продават на трети страни, включително особено европейски компании, които са базирани в трети страни. Така че е, приложното поле и срока на патентите не искаме да закачаме, но искаме да има равнопоставеност за тези дружества, които са в Европейския съюз, прямо на тези, които са извън особено по отношение на времето за след като изтече патент. И очакваме от тук да се получи много сериозен положителен резултат за страните членки. Между другото, наясно ли сте, че FC функционира най-добре в области, където има сериозен срив на пазара. Примерно в Гърция, Естония, България, Испания. Това са страните, които се справят най-добре. Тоест, страни, където пазара не предоставя финансови средства. В следващите етапи ще търсиме много повече фокус върху устойчивото финансиране. Включително и за работа по изпълнение на ангажиментите от, за борба с климатичните промени, циф... кръговата економика и така нататък. Това са така приоритети на другите ни политики. Then um, what are what should be the legacy of this commission or what the next... Какво um, ще остави като наследство комисията и какво ще направи следващата? Нека да коментирам три въпроса. Значи кръговата економика, аз абсолютно вярвам в нея. Това ще е конкурентното ни предимство. Ако можем особено да създадем положителна законова рамка. После, използване на фондовете за инвестиции, ако можем да ги направим така, че да създадат економически растеж, не само да се увеличава производителността. И трето, подсилване на устойчивостта на обществото като цяло. Като казвам това, искам да кажа по-високо качество на образованието, така че да имат гражданите повече адаптивност, повече устойчивост. Тоест не става дума само за конкурентна способност, а за устойчивост и на обществото, и на отделните му членове, защото ако тя се изгуби, се губи и конкурентна способност. Та, е, това са трите неща, за които трябва да работим. Политиката на конкуренция е нещо много важно. Аз не съм експерт по този въпрос. Чувал съм подобни виждания от много други. Не знам дали сте говорили по този въпрос с госпожа Вестер. Бих ви приканил да разговаряте с нея, защото тя може да ви даде много по-добри отговори от мен. Господин Мартан. извинете, господин комисар, аз не смятам, не искам да ви е, прекъсвам, но вие не можете да давате такива е, отговори. Вие сте заместник-председател на комисията и сте най-големия противник за смяране на е, правилата за географското разпределение. Аз лично не го разбирам. Не знам защо казвате, че винаги съм против преоценката на релевантните пазари. Никога не съм казвал нещо подобно. Кажете, кога се е случило това, в какъв контекст? Знаете, че има предпазна стена между ГД конкуренция и останалата част от комисията. Ние не участваме на никакво ниво в оценката на съответните пазари. Чувал съм оплаквания от участници в пазарите, че нещо, което е релевантно днес, не е задължително е релевантно утре. По-добре разговаряйте с Вестагер. Този дебат трябва да продължи. Рентабилността е нещо изключително важно. Държавите членки трябва да вземат предвид фактора рентабилност. Естествено, ние няма как да се справим с най-ефтината продукция. Ние не можем да защитим своите производители от ефтина продукция. Ако продуктите на Европа са по-скъпи, няма как да забраним вноса. Тук обаче е, идват иновациите и добавената стоеност. Вчера посетих е, едно пристанище. Видях крановете на това пристанище. И самото пристанище е решило да купи европейски кранове, макар че са 25% по-скъпи. Защото тези кранове са доста по-добри, доста по-интелигентни. Това е един добър пример за това, че цената не винаги е водеща за индустрията. И накрая, относно пластмасата. Само преди няколко седмици представихме стратегия за пластмасата. Нейната цел е да има по-добър единен пазар за пластмасовите отпадъци – освен това, искаме да хармонизираме и качеството на пластмасата, защото по-настоящем не може да имаме 100% рециклиране, тъй като пластмасата е с различно качество. Има и много други интересни неща. Ако проявяте интерес, погледнете нашата стратегия за пластмасата. Тя е изключително напредничала и отчита позициите на индустрията, не само на Европейския парламент – Целта ни е да създадем една добра кръгова економика, функционираща кръгова економика в Европа, като намалим пластмасовите отпадъци. Искаме да рециклираме пластмасата си тук, а не да я изпращаме или да продаваме на страните в Азия, тъй като знаете, това води до сериозни проблеми. Благодаря. Много ви благодаря, господин председател за всички бележки, за всички отговори. Много интересни бяха вашите отговори. Ще вземем на сериозно вашия съвет, вашата препоръка да разговаряме по въпросите на конкуренцията с комисар Вестер. Знаете, че тя е ресорен комисар и тя може да даде добри отговори на нашите въпроси. Не за първи път в нашата комисия се стремим да решим подобни проблеми. Благодаря ви за всички отговори и до следващия път. Uh, hello. Здравейте още веднъж. Госпожа Барбара Капел, докладчика по следващия доклад е тук в залата. Отиваме на точка 6. Инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз. Ще разгледаме проекта на доклад. На 19 декември 2017 година комисията публикува предложение за отмяна на съответния регламент, който изисква от държавите членки да оповестяват пред комисията инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура. Ще имаме първа размяна на мнение относно този кратък регламент за отмяна в рамките на общата законодателна процедура. Заповядайте. Благодаря. Това е един кратък е, проект, но е, за мен е радост да го представя тук в рамките на програмата Рефит. Той ще бъде преработен и ще е, трябва да се приема един е, регламент, който ще замести един друг регламент, т.е. трябва да смъкне, да свали, да намали бюрокрацията и да улесни е, живота на гражданите в бъдеще. Предварително благодаря за добрата съвместна работа с докладчите в Сянка. Е, проведахме много разговори с асистенти и така нататък. Всички протекаха много положително. Има голямо така е, степен на съгласие, висока степен на съгласие, е, единомислие между нас. Позволете накратко да се спра на регламента, е, който е в момента и, как, и възможностите за промени в него по отношение уведомлението на комисията за инвестиционни проекти. Този регламент бе е, прият 14-та година. Целта беше да, се, да има достъп до информация и дати при е, различни, както и съответно възможности за съхраняване и преработване на тази информация в, е, информация в, е, за инвестиционни проекти, които са от особено значение е, инфраструктурно и така нататък. Е, три пъти е, вече 11, е, 13 и 15 година е докладвано за изпълнението и комисията в рамките на Рефит възложи три проучвания, за да се проверят е, преди действието на този регламент. В 16 година се проведе това проучване е, и съответно публични консултации в рамките на две седмици, които приключиха през април 16 година. И е, как 2016 ноември бе представ... бяха представени резултатите е, и върху тях е, резултатите, които доведеха до тази дискусия, е, бе, е, беше следното. Има значително припъкливане между е, е, задълженията на държавите е, за докладване е, и второ, е, повечето информации е, могат по-лесно да се е, е, е, получат по друг начин, по други канали, чрез управлението на, на, на управляващите различните е, е, енергийни мрежи е, и в е, съответните отрасли е, и чрез е, редовните пазарни информации, които е, е, стигат до комисията. Е, е, как може да се е, съкрати, е, намали бюро, бюрократичното бреме и да се улесни в обработката на данни. Това е целта на този текст, който ще обсъдим днес, който е отговор на предложението на комисията. Регламент, регламент всъщност текст, който ще трябва да замени съществуващия до сега регламент. Благодаря, е, госпожо. Take a floor. Благодаря, господин Явор. Благодаря. Благодаря и за доклада. Няколко съмнения трябва да изразя относно инициативата на комисията, както и във връзка с доклада. Нека да се върнем малко назад. Каква е предисторията на това предложение? Първоначално Предложението на комисията беше обект на правни спорове. Отиде се в съда, парламента сметна, че правните основания не са правилните. Според парламента договора за евратум не може да е правно основание за такава отчетност. Делото в съда беше спечелено от Европейския парламент. С други думи, съда ни подкрепи той постанови, че е необходимо да има друго правно основание. Каква е реакцията на Европейската комисия спрямо тази победа на парламента? Ами, комисията отменя регламента. Тя не приема факта, че трябва да се промени правното основание. Просто идеята е да се хвърли в кошчето този регламент. Мисля, че това по някакъв начин пренебрегва решението на съда и се провела неразбиране относно самото становище на съда. Има три основни аргумента, които комисията използва, за да предложи тази отмяна. На първо място казва се, че има припокриване на задълженията за отчитане. Е, споменават се различните организации със съответните съкръщения и казва се, че не се върши най-добрата работа. Искам да кажа, че когато отчетността е делегирана на държавите членки, не може една такава отговорност да бъде заместена от отговорност за някакви мрежи, в която участват и частни компании. Аз не мисля, че има пълно покриване по отношение на онова, което правят мрежите, онова, което правят държавите членки. И съответно няма основания да се отменя регламента. На второ място, казва комисията, вече е имало три вълни на отчетност и съответно комисията има достатъчно информация – мисля, че от тези три вълни само една е била осъществена след влизането в сила на регламента през 2014 година и откакто се задейства енергийния съюз. Така че не мисля, че имаме достатъчно информация по силата на новите правила. И третия аргумент на комисията е, че има трудности с прилагането на регламента в държавите членки. Това не го разбирам. Ако комисията има проблеми с прилагането на един регламент в държавите членки, съответната реакция не трябва да бъде отмяна на регламента, а натиск върху държавите членки да действат. При други случаи, решението, знаете, е по-добро изпълнение, а не да се хвърля в кошчето едно съществуващо законодателство, просто защото имаме проблеми с неговото прилагане. Ето защо мисля, че не трябва да се отменя този регламент. Приключвам, господин председател. А по-скоро да се продължи с неговото съществуване и в крайна сметка да се действа светлината на решението на съда и светлината на нашата позиция, която вече сме изказвали. Благодаря. Благодаря, господин Явор, за тези бележки. Обръщам се към комисията сега. Госпожа Ева Герхардс от Генерална дирекция енергетика. Имате възможност да отговорите на нашите коментари, а тъй като тази тема виждате много важна за нас. Обяснете позицията на комисията. Нека да поясня. За съжаление, госпожа Герхард трябваше да се тръгне, така че аз ще се изкажа от името на ГД Енергетика. Благодаря на комисията за доклада. Той подкрепя предложението на комисията. Искам да припомня какви са двете цели на това предложение за отмяна. На първо място да се отървем от един нормативен акт, който вече не отговаря на съответните цели. И на второ място да се намали административната тежест за всички заинтересовани страни, упоменати в регламента. И накрая искам да спомена факта, че комисията не е взела това решение с лека ръка. Ние предприехме някои много сериозни стъпки – направихме едно външно проучване с цел да се направи оценка на трите аудита през 2011, 2013 и 2015 година. Искам да кажа няколко думи във връзка с това, което каза господин Явор за проучването през 2015 година. Ние използвахме това проучване за основа на нашата проверка на състоянието на този регламент. Господин Явор, тук искам да му отговоря. На първо място във връзка с решението. Ние не оспорваме това решение – Всъщност, ние сега предлагаме отмяната на един друг регламент, а не на, на този, по който се произнесе съда. Ние предлагаме да се правим този регламент, който не води до резултати. Господин Явор каза, че има трудности с изпълнението. Оценката, тристепенната оценка, която направихме, показва, че проблемите с изпълнението са свързани с ограничения, които се задават от самия регламент. С други думи, иска се да се даде информация за прогнозен капацитет. Държавите членки не могат да дадат такава информация с необходимата точност. Може би сме били твърде големи оптимисти, когато сме задавали задължения за прогнозни оценки. И накрая, във връзка с нещо, което също казахте, че ще имаме данни само от частни лица. Всъщност, в регламента който искаме да отменим, се казва, че частните лица докладват на държавите членки и те докладват на комисията. Т.е. държавите членки получават съответната информация от частни лица. Сега искаме да получаваме информацията пряко, не само през NCG и NEC, а през обсерваторията, която, знаете, ни дава а, директен достъп до пазарна информация и тази информация е много по-надежна, отколкото ако идва от частен оператор. Толкова по този въпрос. Искам да благодаря на комисията за това, че обсъжда нашето предложение и за това, че ни дава обратна информация. Благодаря, госпожо, за тези бележки. Давам думата на докладчика за обобщение. Благодаря на всички и на представители на Генерална дирекция за забележките. Хубаво е, че имаме тази възможност да обменим мнение. Е, до 26 е срока за внасяне на изменение. Надявам се, че заедно ще стигнем до добър резултат. Благодаря. Госпожо, благодаря на Барбара. 26 април, 12 часа на обяд. Четвъртък, нали така? Четвъртък на обяд. Гласуване в Итере на 19 юни. Това е плана. Евентуално ще гласуваме в пленарна зала през септември 2018 година. Уважаеми приятели, благодаря ви за това, че присъствахте на днешните дебати. Утре сутринта между 9 и 10 ще имаме закрито заседание на координаторите. В 10 часа започва гласуването в нашата комисия. Бих искал да ви напомня още веднъж, че между 1.30 и 2.30 ще проведем пленарна сесия на енергийната общност. И ние като депутати от ИТРЕ трябва да присъстваме на това пленарно заседание. То ще започне в 1.30. Ще се проведе между двете части на нашето основно заседание. Ще има и обяд, който ще бъде предоставен в началото на тази пленарна сесия. Т.е. имате всички основания да присъствате. Затова очаквам да, да присъствате на това пленарно заседание на енергийната ни общност. В 10 часа започва гласуването в нашата комисия. Благодаря на всички и до утре.